Так смятаме, че протокола е прият. Господин Вариел Веларес Депеня подаде оставка от Европейския парламент от 10 марта, т.е. вчера. Съгласно правилника, неговото място се освобождава от тази дата и аз уведомих съответната национални власти. Сега ще минаваме